продължаваме да се намесваме. Отблизо следим и случващото се като цяло в Азербайджан. Благодаря на господин комисар Левандовски. С това приключваме разискванията. В края на дебатите бяха внесени 6 предложения за резолюция, по които ще гласуваме след следващия дебат. Последната точка от дневния ред – положението на мусулманите Рохингия. Давам думата на авторите на резолюцията. Първият оратор, господин Чернецки, за една минута. E, Благодаря, господин председател. Дами и господа, Европейският парламент за пореден път се е, произнася в е, защита на правата на мюсюлманите. Припомням ви, че имахме резолюция за мюсюлманите в Китай. Тя бе приета единодушно. Сега се занимаваме с още един подобен случай. С това доказваме, че Европейския парламент не прави разлика между вероисповеданията. Той застава зад е, религията, зад е, вероисповеданието, зад изпове... изповядването на определена религия, не само християнството, което е преобладаващо на нашия континент. Ние се опитваме да застанем и за други е, религии с различна степен на успех. Dziękuję, panie przewodniczący. Музулманска мни... Госпожа Синешин. Благодаря. Малцинството Рухингия, една от е, най-преследваните общности хвърлят се в затвора, изтезават се, изнасилвания има, е, пречи се на тяхното свободно движение, нямат достъп до хигиени условия, разрушават се техните свети места. Става дума за извършване на престъпления срещу човечеството. Това е етническа полиция. Има нужда от намеса. Намеса независима, независимо разследване. Е, трябва да се гарантира достъп е, до хуманитарна помощ, трябва да се се гарантира също свободното придвижване и освобождаване на политическите затворници. Това население трябва да може а, да а, придобие гражданство, гражданството на Бирма. А, представителя на ОНЕ за правата на човека трябва да може да присъства дори и в тази страна. По това трябва да говорим и с тази страна, както и с другите страни от Азеан. Благодаря. За минута и половина госпожа Кил Нилсен. Господин председател на 11 юни докладчикът на ООН за Бирма декларира, че нарушенията на човешките права срещу рухингите в щата Рахан са систематични и се разширяват и че е, са абсолютно безнаказани. През, на предходното ни заседание ние решихме без е, условно да, влез, да приемем Бирма в е, е, системата за търговски и тарифни преференции. Ние обаче трябва да имаме последователност в нашата търговска политика и защитата на човешките права, предвидени в хартата. И е, преференциалните режими за, е, за определени държави могат да бъдат отменени, ако съответната държава извършва системни нарушения над човешките права и те са документирани. Като имаме предвид съобщенията на специалния докладчик на ООН и всичко, което ние знаем за престъпленията срещу общността Рохингия, настояваме да бъдат оттеглени е, в е, режима на преференциални е, търговски преференциалният търговски режим с Бирма временно и да се даде възможността Рохингия да имат същите права, каквито имат всички граждани в Бирма. Колегата Кил Нилсен има думата. Благодаря. Насилието и изтезаванията, изнасилванията, разрушаването на имотите на рухингите в Бирма трябва да спре. Говори се за етническо прочистване и престъпления срещу човечеството. Това са най-силните квалификации, които могат да се дадат. 130 000 човека са разселени и те не получават необходимата помощ. Междувременно пресата и медиите и онлайн и офлайн не са свободни. Бихме искали да приемем демократичните реформи, но правителството не може да изостави тази общност, рухингите. Те трябва да защитават хората и да отговарят, ако има насилие а, от страна на силите за сигурност. Призоваваме да се даде достъп на ОНЕ за извършване на мониторинг. Европейския съюз трябва да повдигне правата на човека като основен свой приоритет и изпълнение на клаузите за права на човека в своите търговски споразумения. Ансан Су Чи е, мълчи Прекалено дълго мълчи за ситуацията за рохингите, защото тя е водач за защита правата на човека и тя трябва да каже нещо по въпроса. Благодаря. Госпожа Вержия има думата. Благодаря, господин председател. Както е, подчертах, е, колегите, специалният докладчик на ООН упоменава и смъртта на три жени от общността Рогингия, които са участвали в една демонстрация. Тази общност е от най-преследваните. Те нямат достъп до здравеопазване, до образование, до храна – те е, за правителството практически не съществуват. Human Rights е, Watch говори дори за етническо прочистване. Те са преследвани от правителството, от е, секретните служби на, по силата на религиозните си вярвания. Правителството носи своята отговорност. А, отговорност носи и международната общност. Ансан Сучи не бива да остава също мълчалива. Трябва да има е, кон... Е, налага се контрол върху е, ръждаемостта, те нямат право да гласуват. 14 000 души са разселени вътрешно в страната. Е, измират е, десетки, стотици от неизлечими области. А когато те емигрират в Тайланд или Бангладеш, се връща, биват връщани обратно. Условията са неописуеми. Е, по, подобна дискриминация съществува срещу ромите в нашите страни. Ние е, знаем е, и се опитваме да наложим економически санкции. Сега е, съжалявам, че дадохме специален режим на Бирма за търговски преференции, защото те трябва да спазват и западни норми, но за съжаление това в момента не се постига. Благодаря, госпожо Вержия. Ще отговорите ли на въпрос на господин Качмарек? Господин Качмарек. Е, Анг Сан Су Ки, бо е, Госпожа Вържия, моят въпрос е за Ансан Чи. В нашия текст се казва, че тя протестира. Нещо не разбирам, има някакви неясноти. Какво искате да кажете? frau kollegin vergiat möchten sie reagieren? Euh, je ne sais pas si mme aung san suu kyi a protesté contre cela c'est que je sais qu'elle se tait. не знам дали тя е протестирала но знам че като по конкретен случай но знам че като цяло тя мълчи. Освен това, партията, към която тя принадлежи, също е отговорна за преследването на Рохингия. И малкото, което се прави за тях е много, много незначително в сравнение с турмоза, на който те са подложени. Благодаря, госпожа Егле, за една минута. Господин председател, господин комисар, по казаното от колегата Качмарек, за съжаление трябва да се съглася с казаното от госпожа Вержия и госпожа Шаке – Разговаряли сме с Усан Сочи, лауреат на Нобеловата награда за мир, но тя не е взимала отношение по случващото се с общността Рохингия. Напредъка на правителството в Миянмар при установяването на демокрация. Той следва да бъде приветстван, но осъждаме дискриминацията спрямо младсинството Рохингия. Заклеймяваме и това, че те все още не са признати за граждани на Бирма с всички проистичащи от това права и задължения. Днешната резолюция е насочена не само към Бирма, насочена е към правителството и към опозицията. Те трябва да работят срещу дискриминацията. Премахването на дискриминацията е основен елемент от стабилизирането на тази все още млада демокрация. Подкрепям прилагането на режима на общата система на преференции към Мянмар, но не без определени условия. Благодаря. Следват ораторите от името на политическите групи. Господин Качмарек. Пане комисар, шановни панство, всички утешили... Господин председател, господин комисар, почитаеми депутати. Всички се радваме, че има промени в Бирма. Но тези промени трябва да включват и правата на а, малцинствата, и най-вече етническите малцинства. Иначе Бирма няма да може да бъде смятана за истинска демократична държава, която принадлежи към международната общност. Говорихме за общността Рохингия. Аз искам да говоря за един от източниците на това преследване. Фактът е следният. Тези граждани не се смятат за граждани на Бирма. Те не могат да се възползват от гражданските права на бирманците. Затова смятам, че нашето искане трябва да бъде да се обърнем към бирманските власти и да ги помолим да променят законодателството. По време на разискванията по нарушаване правата на човека, често казваме, че нямаме инструменти за да накараме тези страни да направят нещо. Случая тук е обаче е различен. Имаме система за търговски преференции с тази страна, който съвсем наскоро започна, така че можем да заплашим тази страна, че ще прекрани ползването на този инструмент, за да се стигне до до променя. Señor presidente, la lucha contra la persecución de las minorías está en el centro del ideario de mi grupo. Благодаря. Борбата срещу преследване на малцинствата е нещо, което според моята група е изключително важно. Трябва да има международно разследване на престъпленията срещу е, мусулманите рухинги защото официалното следствие е напълно разочароващо. Малцинството е, Рохингия е преследвано, но е, разследването счита, че няма никакви данни за това. Е, правителството в Бирма трябва да сътрудничи на специалния докладчик на ООН за човешките права. Преследването на Рохингия трябва да бъде прекратено. Те трябва да имат пълен достъп до граждански права. Закона, който не им дава гражданство, трябва да бъде отменен и трябва да бъде осигурен пълен достъп до хората, които са крайно нуждаещи се в лагерите там. Благодаря, госпожа Ойланд, за една минута. Благодаря, господин председател. Първо, позволете ми да изкажа искрени съболезнования на жертвите, на близките на жертвите на ужасяващото насилие в Бирма. Трябва незабавно да му се сложи край. Призовавам бирманския парламент да направи всичко възможно за гарантирането на сигурността на всички малцинства в страната това не е вътрешно политически проблем. Да се надяваме, че съседните на Бирма държави също ще допринесат за възможно най-скорошното решаване на проблема. 130 хиляди 000 членове на общността Рохингия са разселени или се намират в лагери. Те се нуждаят незабавно от хуманитарна помощ. Призовавам върховния представител да разговаря с партньорите си от страните от АСЕАН с оглед на намирането на бързо и мирно решение. Благодаря. Благодаря на колегата Ойоланд за минута и половина, господин Шлютер tänk dig att en folksamling bespottar dig, hånar dig, förstör ditt hus. Представете си една група от хора, която е разрушила един дом, единствено защото собственикът на този дом е с погрешната религия. Представете си, че жертвата на това нападение е повикала полицията, но полицията е застанала на страната на извършителите. Представете си, че собственикът на този дом е принуден да го напусне. И сега умножете това по няколко хиляди. Такова е положението в Бирма. През изминалите седмици бяхме свидетели и на засилено военизиране трябва да спазим ангажиментите си от 1999-та година, да засилим цивилните механизми на Европейския съюз. Необходимо е да изпратим на място екип от експерти в най-различни области, които да изградят обществото. Няма никаква полза да се изпращат военни части. Да се надяваме, че Европейският съюз ще се възползва от възможността да доизгради силите си за цивилна намеса с цел предотвратяване и избягване на конфликти трябва да поставим и изисквания спрямо президента на Бирма. Няма никаква полза от неговите обещания да освободи всички затворници при положение, че тези обещания не са последвани от дела. Благодаря. Последният ни оратор, госпожа Есая. Благодаря, господин председателю. През февруари говорихме за тези мюсулмани в Бирма. Рухингите живеят векове вече там. Те са една от 135-те етнически мълцинства в страната. Прие се един закон, който налага максимум две деца на всяко семейство рухинги. Това е едно от нарушенията на правата на човека срещу тези мюсулмани. Макар, че напоследък се случват положителни събития в Бирма, международната общност не трябва да обръща гръб на тези скорошни събития. И имаме нужда от международно внимание към този въпрос. Vielen Dank, vielen Dank Frau Kollegin благодаря на колегата Есая. Преминаваме към спонтанните изказвания. Не мога да включа повече колеги в списъка на желаящите да се изкажат. Госпожа Корхола не е тук. Господин Соник. А, oui, merci. Je wielu birmańczyków postrzega muzułmanów rohingja jako nielegalnych imigrantów z bangladeszu. są oni Правителството счита, че рохингия са незаконни иммигранти от Бангладеш. Те не могат да, се, да сключват бракове, не, нямат достъп до образование. Европейския съюз трябва да помогне на Бирма да проведе съответни реформи. И трябва да призовем правителството, неговите е, власти да защитават рухингите от организирано насилие, а тези, които го извършват, да бъдат изправени пред съда. А съседните страни трябва да отворят границите си за търсещите убежище от това малцинство. Също е, трябва да подкрепим правителството на Бирма в търсенето му на дългосрочни е, решения, които да прекратят този конфликт. Благодаря, госпожа Геринген Деоти Оденбург. Ruszamy na forum Parlamentu Europejskiego problem dyskryminacji muzułmańskiej mniejszości Rohingya zamieszkującej stan Arakan w zachodniej Birmie. Благодаря, господин председател. Не за пръв път говорим за мълцинството на мюсюлманите Рохингия щата Рахин в западна Бирма. Те нямат право на свободно движение, ограничен е достъпът им до образование и медицински услуги, отнета им е поземлената собственост. От 2012 година насам сме свидетели на преследвания и насилие спрямо мюсюлманите рухингия. Те нямат достъп до правосъдие, нито до хуманитарна помощ. Призоваваме бирманските власти да спрат всякакво преследване на тази общност. Извършителите на преследване трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Представителите на мълцинството на мюсюлманите Рохингия трябва да могат да се възползват от целия набор граждански права. В противен случай ще се увеличи нестабилността в Бирма. Господин Пашка. Председател важени пан комисар. Мира... Благодаря, господин председател, господин комисар. Преследването на общността Рохингия достигна до такива степени, че няма как хората да не възразят срещу него. Ясни са нарушенията на правата на човека. Трябва да окажем натиск на Бирма. Трябва да използваме системата за специални преференции, за да гарантираме правата на човека. Бирманското правителство трябва да даде възможност на вътрешно разселените рухинги да получат помощ. Vielen Dank, Herr Kollege Pasca. Es folgt Herr Kollege Lisek. Колегата Лисичек има думата. Господин председател, господин комисар. Народът на Бирма е преживял много тежки неща в последните десетилетия. Сега тази страна има възможност да се присъедини към демократичната общност. Тя може да стане една истинска държава. И ние трябва да й помогнем това да се случи. Трябва да даваме е, съвети, помощ, да изградим демократичен апарат на една нормално функционираща държава, където се спазват човешките права и гражданските свободи. Трябва да се даде гаранция а, е, за спазването на правата на всички а, е, малцинства, включително и религиозни такива. В предстоящите избори Е, се надявам, че ще има мисия от Европейския съюз, мисия от наблюдатели и е, когато сме там, ще трябва ясно да заявим, че трябва да се гарантират основните права на младсинствата, включително и на рухингите. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председател. Резолюцията гласи Продължават преследването и насилието спрямо мисюлманите Рохингия. Разрушава се тяхната собственост, разрушават се храмовете им, те биват задържани своеволно, обект са на изнасилвания, изтезания, нямат право да сключват брак и нямат достъп до образование. Ужасяващо е всичко това Европейският съюз трябва да се възползва от всички налични инструменти за намирането на краткосрочно, но най-вече на дългосрочно решение. Да се надяваме, че можем да, ще можем да помогнем на младсинството Рохингия. Нека поставим това сред приоритетите си. Благодаря ви, че споменахте ирландското председателство. Благодаря на колегата Кели в края на разискванията от името на комисията господин Левандовски. Господин председател, почитаеми депутати, от името на комисията приветствам резолюцията на Европейския парламент за положението на мусулманите от общността Рохингия. Бирма е страна, където текат дълбоки промени. Още от март 2011 година тя върви към мир, демократизация и развитие отваряне на политическото пространство, но както и на много други места, има разделения в обществото, които сега се виждат много по-ясно. Случая с мусулманите от общността Рухинги е точно такъв. Хуманитарното положение изисква незабавни действия, защото започва дъждовния сезон – Необходимо е също така и политическо решение, за да се изчистят напреженията между общностите. Не става дума за религия най-вече. Президента на страната публично каза, че е безмислено и екстремистско, и реакционерско да има такова насилие срещу тези хора. Разбира се риска за страната, Равният достъп до гражданство е основен. И господин Качмаре го каза. Насърчаваме правителството да прилага закона от 1982 година за гражданство. Пълно преразглеждане на закона също е необходимо, но поне е, ще е добро начало сега този закон да се прилага равно към всички. Често споделяме тревогите си с тях. Е, наскоро специалните представители за правата на човека, господин Ламбринидис и неговите колеги посетиха страната. Те се срещнаха с е, правителството, с служители, представители за правата на човека. Говорихме също така на съвет по външни работи през април и казахме, че спешно трябва да се занимаем с насилие между общностите. върховният представител Аштън говори с властите, като призова да се опазва мирното население от насилие, както и да се заведат дела срещу виновните, независимо от тяхната религия и етнос. Също така искаме гарантиране на хуманитарен достъп до засегнатите. Европейски съюз ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на онези, които имат нужда от нея. Предоставянето на достъп е изключително важно. Същото се отнася и за хуманитарните условия в Сирия. Ще наблюдаваме случващото се, ще имаме диалог с правителството, ще се опитаме да говорим и за хуманитарната ситуация, но и за необходимото дългосрочно решение на е, проблема, напрежението между общности. Говорим за страна, която е, се развива към е, пълна демокрация. Благодаря. Благодаря на комисар Левандовски. В края на разискванията бяха внесени 6 предложения за резолюция. С това приключваме дебата. Ще гласуваме сега.